Uh, За голямо съжаление, трябва да ви съобщя, че се налага да спрете да се целувате, да спрете да се забавлявате. Започваме нашето заседание на комисията ИТРЕ. Добре дошли в парламента. Целувам всички вас, не и господата, естествено. Нека да започнем. Надявам се, че лятната вакансия е била много приятна за вас. Повечето от вас вероятно са си останали в страните си и не са летели на някъде. Първата точка сега от дневния ред, приемане на дневния ред. Ако няма коментари, можем да го приемем. Без коментари не виждам коментари. Съобщение на председателя. Ако съм имал нещо да казвам, вече съм го казал. Точка 3. Гражданско-правни норми за роботиката. Много важна точка. Уважаеми колеги, ние имаме становище към доклада на водещата комисия, което е Юри. Трябва парламента да даде своята визия за това как този толкова разрастващ се сектор да се регулира, за да може Европа да подобри своята конкурентоспособност в сферата на роботиката. Много аспекти са част от нашите правомощия. Не е тайна, че това е най-вече наша тема, но тъй като говорим за гражданско-правни норми, водещата комисия Юри. Всичко останало обаче под тази шапка е част от нашите компетенции. Става дума за използване на роботите в космоса, за цифровизация, за телекомуникации, за политика на иновации. Виждате. Всичко това много прилича на доклада на бившия ни докладчик. Сега докладчик е госпожа Кая Калас. Първо ще ти дам думата. Ще имаш правото да направиш първо изказване след лятната вакансия. Темата е гражданско-правни норми за роботиката. Заповядай. Благодаря. Благодаря за това, че оказвате натиск върху мен. Радвам се, че съм отново тук роботиката и е изкуствения интелект. Този сектор се разраства и разрастването му трябва да е наш приоритет. А не да обръщаме толкова внимание на рисковете. Много книги са написани за роботиката и за края на човечеството. Много хора подклаждат страховете на обществеността. Недостатъчно е казано обаче за сътрудничеството между хората и роботите. Затова в своето становище искам да кажа, че има проучвания, които показват, че екипите съставени от роботи и хора могат да бъдат 85% по-ефективни спрямо екипите, които са съставени само от роботи или само от хора. Има различни проучвания, естествено, но става ясно, че трябва да поставим ударението върху сътрудничеството между хората и роботите, а не между заместването на едните или на другите. Трябва да премахнем съответно бариерите пред растежа на роботиката, тъй като този отрасъл е важен за економиката, важен е за индустрията. Следва да създадем насоки така, че да насърчаваме растежа. Трябва да споменем, че няма да има растеж, ако няма цифрова инфраструктура и няма взаимна свързаност. Автономните роботи могат да просъществуват само ако има пренос на данни в реално време. Тук трябва съответно да се направи връзка с радиочастотния спектър, с телекомите по отношение на данните. Разглеждам въпроси, свързани с киберсигурността. От разтвореността на процесите, машинното обучение, изкуствения интелект. Всичко това ще стане изключително важно в бъдеще и трябва да е ясно, че не трябва всичко това да се подчинява на системи, които са частна собственост. И накрая, Юри има конкретна позиция относно законодателния акт. Аз казвам, че ясните категорични правила просто ще задушат иновациите. Ние трябва да имаме етичен кодекс и трябва да имаме възможност за частния сектор да създава своите иновативни лицензионни режими. Това е изключително важно, ако искаме Европа да преуспее в този отрасъл – роботиката и изкуствения интелект. Становището поставя ударение най-вече върху нашите компетенции. Вие споменахте, че водещата комисия е Юри. Благодаря ви и така приключвам. Благодаря за това изказване. Кая. Преминаваме към докладчиците. Всяка от името на НП Михал Бони. Благодаря, господин председател. Благодаря на Кая за уводното слово. Благодаря ти и за сътрудничеството, Кая, защото ние започнахме работа още преди лятната вакансия. На първо място, трябва да се признае, че развитието на технологиите в роботиката показва, че има връзки, отношения между човеците и роботите. На второ място образованието, обучението, научната дейност, изучаването на кодирането на роботиката, всичко това са много важни части от економиката на иновациите. На трето място Европа трябва да се изправи пред предизвикателствата на иновациите в световен план. Мисля, че малките и средните предприятия и компаниите като цяло могат да работят, за да е, създават е, роботика в глобален мащаб. Много е важно да намерим своето пазарно място, своята ниша в тази връзка. На четвърто място малките и средните предприятия и новопоявяващите се компании са изключително важни. Те са жизненно важна част от сферата на роботиката, тъй като е, те са от изключително значение за веригите на доставките, за отварянето на нови пазари, за запълването на пазарните ниши с стоки и услуги. Публично-частните партньорства ще дадат тласък на предприемачеството, на малките и средните предприятия. Инструмента за МСП в рамките на Хоризонт 2020 е много ценен. На пето място аз вярвам, че в средносрочен план – Роботиката и технологиите, свързани с нея, ще имат много по-разрушителен ефект върху конкурентоспособността на непроизводителната индустрия, като селското стопанство, транспорта, здравеопазването, сигурността и комуналните услуги. И на последно място, в медицината роботите се налагат все повече и повече, що се отнася до хирургията с голяма точност, до използването на повтарящите се процедури. Те могат да допринесат за по-добра рехабилитация и да дават логистична подкрепа в болниците. Основният въпрос е съответно как да решим проблема с потоците на данни между роботите и между лекарите. Благодаря, казва председателя госпожа Мартина Вернер от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, първо най-сърдечно благодаря на госпожа Калас за наистина много сбития проект на текст наистина много смислен. Наистина е, роботиката се, развира, е, се развива много интензивно и е, с, не, с това са свързани редица въпроси. Роботицата следователно е свързана с цифровизацията на промишлеността предизвикателствата е, наистина са свързани с бързо развиваща се цифрова инфраструктура е, и отражението на това, тази процеси върху заетостта би могла тази, тези тенденции биха могли да доведат до закриване на работни места, но и обратното, на отваряне на работни места. Ето защо мисля, че този аспект е засегнат малко твърде кратко и бегло в проекта на доклад. Всяко е, технологическо развитие, всеки нов скок в това развитие е, предоставя нови предизвикателства, за особено за малките и средни предприятия, така че трябва специално внимание да обърнем на тях. И накрая, тук е, в този текст ми липсва международното измерение. В Германия, например, е, е, Кука, китайското предприятие и изкупуването, изкупуването на, на фирма за роботикс, германската фирма за роботикс предизвика доста емоции в Германия в последните дни. Ето защо ми се ще те е, на това място е, комисията да е, в крайна сметка да разработи една стратегия за индустрията, която да със специално отношение към този бранш, който, който чрез своето ноу-хау би могъл да доведе до запазване на работните места тук в Европейския съюз. Смятам, че може да се концентрираме върху тези аспекти и се надявам бъдеще на добро сътрудничество по този текст. Благодаря. Сега колегата Силикиотис от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Позволете ми и аз да благодаря на госпожа Калас за положените усилия. Работехме в дух на добро сътрудничество. Роботиката ще доведе до много възможности в средносрочен и дългосрочен план – Нашата група обаче е убедена, че не всичко ще е цветя и рози. Имаме отговорност да запазим стандарта на живота на хората, да запазим просперитета. Възможно е в сферата на роботиката да се отворят нови работни места с високо качество. По този начин ще увеличим, ще усъвършенстваме своите умения, ще имаме нови научни профили. Трябва да видим обаче какви ще са ползите за реалната економика, особено в южната част на Европейския съюз. През последните години ставаме свидетели на деиндустриализация в този регион. Мисля, че иновациите в сферата на роботиката могат да обърнат този процес, могат да доведат до реиндустриализация. Добре е да обърнем специално внимание на нуждите на МСП. Винаги е на лице риска те да нямат необходимите ресурси, за да се установят, да намерят своята, да своето място в този а, сектор. Има сериозни а, пречки, има сериозни рискове, много работни места могат да бъдат заложени на карта. Добре е да се отбележи и проблема с а, личния характер на, на информацията на данните. Роботиката е свързана с много възможности и много предизвикателства. Всичко, което е насочено към решаването на предизвикателствата, ще подкрепим. Ще имаме изменения. От името на СПД, колегата Дарио Тамбуран. Е, Благодаря. Ние подкрепяме становището госпожа Калас, нашата колега. И като ИТРИ трябва да подчертаваме значението на европейските агенции и ударението, което те трябва да поставят върху роботиката, поради огромните преимущества, които, сравнителни преимущества, които тя би дала на производството в Европа. Е, разбира се, и правните аспект трябва също да съответства на, на е, целите на цифровизацията. Е, така че смятам, че трябва да помислим и за защита на личните данни, но трябва да разширим и взаимосвързаността е, им на базите данни. Е, четейки вашето становище, наистина съгласни сме, че е необходимо и, и че това би довело до създаване на нови работни места. Но се съмняваме, е, но имаме известни опасения, че много работни места ще бъдат и загубени е, и трябва наистина да се гарантира една гражданска и фирмена отговорност, е, за да се запазят и гарантират работните места трябва да създадем съответната мрежа, чрез която да, се, е, компенс... да бъдат компенсирани тези категории работници, които ще загубят вероятно работните си места поради развитие на роботиката. И ние сме готови да помогнем и да подкрепим и Три Юри в е, усилията им да постигнат това. Сега госпожа Барбара Капел от ЕНФ. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с е, преценката на колегата Калас, че доклада на Юре не трябва да е толкова сложен, толкова е, сложен. Е, темата наистина е сложна, но е, би трябвало наистина да се опрем на мнението на експертите и да отчетем всички е, аспекти, които биха имали отношение към регулаторната рамка. Е, тя не трябва да пречи е, и договорното право е, трябва също да бъде отчетено. Това, което, на което гледам критично в проекта на Юри е Е, е, идеята за създаване на европейски е, роботен регистр. На това гледам доста критично много важно е становището на ИТРЕ е, по темата роботика, тъй като Европа, е, както и преди винаги е била е, водеща на световния пазар е, с дял е, от 25% от този пазар. Този е, дял наистина трябва да се изпълни с съдържание. Това е свързано и с тенденцията за реиндустриализация. Е, как ще се борим с е, китайските концерни, е, ако не го направим. Ето защо, на, на, например, на японските пазари от, е, е видно, че в следващите няколко, за да стигнем японците в това отношение, трябва да удвоим производството си на роботи в следващите 10 години в Европа. Германия води в това отношение в Европа, но все повече бизнес се прехвърля към Южна Корея и Китай. А не бива да забравяме, който важна е роботиката за реиндустриализацията на Европа. Трябва наистина да имаме една колаборативна роботика, т.е. взаимозаменяемостта и съвместната работа, взаимодействието между човека и машината не трябва да се забравя. Е, е, знаем, е, например, в автомобилостроенето, в замяна на гуми, автомобилни гуми, което е напълно роботизирана операция, това означава в бъдеще съкрещаване на работни места. По тези въпроси трябва да помислим сериозно. Благодаря. Сега списъка на изказвалите си господин Шафхаузер. Само няколко думи, господин председател. Аз бях много заед с изработването на собствения си доклад, така че не можах да прегледам този доклад в подробности, но от по тук нататък роботите ще функционират много по-лесно, тъй като изчисленията ще се правят в облак и самите роботи ще разполагат с софтуер. Това означава, че самите роботи ще могат да извършват многобройни задачи и ще минават много по-лесно от една на друга. От гледна точка на промишлеността обаче това ще създаде проблеми свързани с поверителността и с криптирането на данните. Конкурентите могат много лесно да имат достъп до данните, така че ще трябва да помислиме какъв ще бъде достъпа до така, наречените, от, до така наречената открита информация. Второ, Германия. Google, Amazon са инвестирали и инвестират няколко десетки милиарди в тази промишленост. Китайците са лидери и ако ние е, загубиме лидерството си, то ние ще загубиме е, конкурентоспособността си. А от друга страна роботиката може да бъде водеща и може да ни изведе в економическия растеж. Така че е, Франция, която не е, разбира се, на равнището на Германия от областта на роботиката, Франция е, може би, наполовина така развита в тази област, както Германия. Така че това е, трябва да бъде един основен елемент. Ние трябва да си запазим ноу-хауто в Европа, а нашите конкуренти са готови да инвестират милиарди и да го прекопират. Благодаря, казва председател. Въпроси? или бележки е, вашите бележки и въпроси ще получат писмен отговор от Европейската комисия, тъй като тук е, нямаме е, представител от Европейската комисия по тази тема, но те е, се ангажираха в писмен вид да отговорят на поставените въпроси тук. И сега, за да приключим с дискусията, госпожа докладчицата. Благодаря ви, колеги, за вашите коментари. Нещо, на което искам да наблегна. Мнозина от вас споменаха въпроси, свързани с е, работата Наистина, това е важен аспект от роботиката. Но комисията за заетост изготвя становище по този аспект. Когато говорим на тази тема, аз изчетах доста материал по този въпро... тези въпроси и изниква следния въпрос. Докъде ще стигнат цялостните трудови отношения? Ако говорим за запазване на работни места, е, проучванията сочат, че 50 е, е, от децата, които все още не са родени, няма да работят в съществуващи работни места. т.е. ще има много нов, нов вид работа, работни места. Роботиката именно създава такива. И ако се опитваме да запазим статуквото, може би това не е най-мъдрия подход, но доколкото разбирам, комисията по заетост е, се занимава задълбочено с този въпрос. Той не попада в правомощията на ИТРЕ, и така че не засягаме е, трудовите отношения на ни интересува повече е, индустриалната страна въпроса. Интересен въпрос е за изкуствения интелект, ученето чрез машини е, колкото до агенциите, в доклада на Юри има такова предложение, но не съм е, сигурна, че новата агенция ще е особено полезна. Вече е, съществуват организации, които могат да се вземат с поставените тук въпроси. Очаквам вашите предложения за изменение и бъдещето взаимодействие по темата. Благодаря. Uh, thank you very much. Madam Rapporteur. Благодаря на докладчика. Срока за подаване на е, предложение за изменение 8 е септември 12 е, на обяд. След 3 дни. Гласуването в Итри ще е на 10 ноември в, е, комис... Е, в е, ИТРЕ на 29 ноември. Трябва да сме готови подготвени, ако искаме да повлияем на гласуването през юли. Така че на 10 ноември да гласуваме в комисия тук. Благодаря. Сега четвъртата точка от дневния ред. Следваме графика към регионална економическа конвергенция на Европейския съюз. Това е един пилотен проект, който е предложил ИТРЕ в рамките на бюджета за 15-та. Бихме искали да ви запознаем с резултата от този проект. Това е един от 8-те е, пилотни проекта, предложени от е, ИТРЕ за 15-та година – Добре дошли на нашите е, гости. Ще ви кажа само няколко неща, за да ви припомня. Е, днес бихме искали да огледаме по-отблизо един пилотен проект. Както казах, е, пътя е да прокараме път към регионалната техническа конвергенция в Европейския съюз. Е, трак, е, РИКС е съкрещението е, ако си спомняте, имаше предложение всяка година да, да се е, предлага финансиране от годишните бюджети. Това е една е, добра възможност за нас отношение, ИТРИ има отношение към въпроса, защото е, това проучване показва как е, пилотни проекти се внасят и за, как за тях се гласува в ИТРЕ по актуални проекти и как се стига до възлагане на такива е, проекти които да ги разработят последствие. Каква е целта на този проект? Е, да обедини и да засили сътрудничеството между е, индустриални кластери и технологични центрове, да е, насърчава сътрудничество, обменя на най-добри практики през граница и между отделни отрасли, особено между малките и средни предприятия от е, по-изостанали економическо отношение райони. И така, конвергенция към регионална економическа конвергенция в Европейския съюз. Това е общо, е, най-общо заглавието. Този пилотен проект се управлява от две е, фирми, представители на е, двете е, току-що е, се присъединиха към нас. Аз ще им дам възможност е, да е, ви запознаят с е, работата си. Господин Йон Глаш Корминас, е, който е, представлява технологически център в е, Каталония Испания и той е управител, главен управител на публични програми. Еврокат предлага бизнес консултации в областта на научно-изследователска и развойна дейност и е, важните е, черти на работата са много е, отраслост и многонационалност. Е, става дума за екип от е, учени, които е, работят е, по над 160 е, проекта. Наистина огромен брой проекти. И така имате думата. Благодаря. Имаше едно разпечатане. Не. Благодаря много. I will just uh, explain this. Ще се, ще се опитам с няколко дни думи да опиша нашия пилотен проект и моя колега ще ме допълня. Ние е, излезахме с предложение, защото имахме желание да споделиме добрите практики в регионално, на регионално равнище. Сега с няколко думи. За какво става дума? Става, става, става дума за начина по който могат да се прилагат специфични иновативни технологии за модернизиране и усъвременяване на а, регионални, а, регионалната промишленост. Тоест, как да използваме технологиите и новаторството като двигатели на економическият растеж и по-специално в регионите. И второ, какви са новаторските инициативи, които ние прилагаме в нашите региони. Нашите партньори са от Ломбардия, Пада Кале и Италия. И още и ем, не, Нидерландия. Целта беше да работим съвместно инвестиционния план, но първото нещо, което трябваше да определим, е, това е, е, дефиницията на партньорство, партньорство между регионите. Целта е как да се регенерират печалби благодарение на новите технологии. И втория втората, втората наша цел и втората наша задача беше да създадеме съответните единици на регионален мащаб. Целта беше да се създадат и развият взаимосвързани инфраструктури, да се развие един специфичен модел. След това да се създаде една нова система на разпределение на мощностите, която да бъде използвана във всички участващи региони, да се създадат нови модели за финансиране и на и последно да се създаде нов и единен комуникационен план. В различните региони кластерите са от различни типове, докато технологичните центрове са по-скоро съпоставими. Комуникацията между различните технологични центрове, кластери и малки и средни предприятия трябва да бъде по-добре развита. Също така смятаме и препоръчваме да има по-широко участие на различните заинтересовани страни, включително агенции за развитие, асоциации и така нататък, за да се намерят съвместни решения, които да бъдат предоставени на малките и средни предприятия. И макар технологичните центрове да предлагат едни под подобни услуги, те, никой от тях не е специфично а, насочена към нуждите на малките и средни предприятия. Също така е, в нашите заключения залегна а, предложението за подобряване и на методологиите на финансиране в регионален план. Това е. Благодаря ви, казва председателят. Не знам как успяхте да прочетете вашите слайдове, тъй като те са, бяха с много дребен шрифт и много далече. Сега давам думата на Даниел Готшалт от Inside Бавария, който е управителен директор в е, Инсайд Бавария в Обернбург. Инсайд Бавария е създадена по инициатива на химическия кластър Байер и всъщност е нещо като мрежа, която обединява предприятия от областта на химическата промишленост и предоставя услуги и а, в тенеста. Е, благодаря, господин председател. В нашия проект ние е, всъщност е, се занимаваме с едно предизвикателство, свързано с три е, региона Холандия, Бавария и Южен Тирол и се опитваме да намерим обща стратегия за тези три региона в областта на новите материали. Ако успеем да го направим, наистина ще, е, това решение ще е приложимо и за други региони и други теми, тъй като ние всички сме изправени пред предизвикателство на глобализирания свят. Говорим е, много за инвестиционните проекти в Китай. Е, преди е, две седмици бях в Финландия по тази тема. Казах на жена си, че чакам с търпение да присъствам, тъй като няма да има китайци, няма да има крупни мегапроекти, но всъщност се оказа, че там се чака китайска делегация, която е готова да инвестира милиард, милиард евро. Повтаря се историята на всякъде. Ние нямаме необходимата сила, мощ да определим, да формулираме правилата на играта. Е, ако е, чрез е, интелигентна политика бихме могли да го постигнем, затова анализирахме възможностите на тези региони с ударение върху трансрегионалните, например, конвейерни линии, дали може е, тези химикали да се е, е, използват в Бавария или в Южен Тирол да се прилага същото при специални екологични условия и е, наистина открехме няколко решения, е, чисти технологии, приложения в хранителното производство на храни, за всяка велига на стойност имаме, разгледахме всяка верига, е, е, като си задавахме въпроса, имаме ли суровините, достъп до тях, имаме ли производствени мощности, имаме ли маркетингови възможности. Ако всичко това е факт, е, тогава нека да създадем кластерови мрежи и да ги развиваме. Ако нищо не, не ако това не може да бъде е, събрано като материал, тогава просто е, мечтаем без никакъв практически е, ефект ефект от всичко това например, триразмерно печатане, принтиране за биомедицински материали. Става дума за нов вид материал. Имаме такива триразмерни принтери в Бавария и Южен Тирол. Ако можем това да го правим, тогава наистина ще постигнем нещо ново. И това е една ключова инвестиция. Ние набелязахме 15, списък от 15 такива възможности за инвестиции за няколко месеца. Е, ние е, всъщност включихме тези в е, инвестиционен план за действие. Какво ни е нужно? Финансови инвеститори, индустриални инвеститори за конкретни инвестиции, които да ни помогнат да, да задействаме тази регионална верига на добавена стойност. Каква подкрепа, подкрепа можем да предложим? Финансови инвестиции от Китай, от САЩ, от Европейския съюз. Е, да видим кои са е, изделията, кои са клиентите, е, кои са критичните моменти, за да се осъществи тази нова верига на стойностите. Всичко това ще се качи на интернет, ще бъде публично достояние и ще има възможност за допълнителни предложения. Става дума за една мощна машина, взимаш някакъв проект, вкарва го в машината и тя го превръща, трансформира в инвестиционно предложение. Значи предложение предложение за добавена стойност, което ще даде възможност да, е, да е, мобилизираме инвестиции от трети страни, но инвестиции и от Европейския съюз това наричаме а, е, ускорител, тази машина наричаме ускорител на, на веригата за добавена стойност и искаме да го направим за всички а, е, сектори, свързани с интелигентната специализация. Това, което липсва в момента, да свързването на тази машина с финансовите инвеститори, с, разрабо, с предприемачите в областта на недвижимостите е, това е, често сме сблъскваме с е, слаби проекти, концепции за шопинг, молове за, или казино и така нататък. Ако можем да осъществим тези кластери, ще дадем тласък на местната економика и Както виждате на екрана, една инвестиция от 10 милиарда се осъществява в Китай. Устойчиво, партньорство за е, устойчива мобилизация. Можем да е, постигнем същото и в Европейския съюз. Е, за това целта е да създадем инвестиционна платформа за това. И е, тези кластери ще се превърнат в една мощно, е, мощен инструмент за е, европейската промишленост и е, това попада в промощието и на тази комисия. Благодаря. Приключихте в уреченото време. А сега господин Марагал, който беше един от инициаторите, авторите на този пилотен проект. Доколкото знам, би. Вие също искате да ни покажете един слайд. Имате думата, господин. Благодаря, господин председател. Не съм убеден, че всички виждате гра... тази, този слайд. Виждате, това е една графика, която всъщност представя съп, съп, съпоставя производствените разходи и цената. Това е просто съотношение между тези две стойности. Сега нека да продължа на испански, господин председател. Бих искал първо да благодаря на комисията и на генерална дирекция развитие, която оцени стоеността и значимостта на този проект. Благодаря и на двамата представители на а, клъстерите, представители на Каталуня и а, Бавария. Мисля, че не е, не е случайно а, подобни кластъри да се намират в, точно в тези региони. Ако погледнем економическите карти на страните, ще разберем защо точно от тези два региона имаме кластери. Сега, Хубаво е да направим равносметка на този пилотен на проекта, за да може да се възползва цели Европейски парламент и всички комисии от а, постигнатите резултати и начина по който се е, а, бъдат представени, ще спомогне на други региони да участват а, в подобни проекти и ще получат възможност за трансфер на ноу-хау за увеличаване на производителността. Сега, целта растежа не трябва да се основава на спадане на себестойността или на възнаграждението, а на новаторството и развитието. Всеки регион трябва да се получава от опита на другите региони, за да се получи в крайна сметка една общо европейска добавена стойност. Говориме за промишлена политика. Промишлената политика, която отсъстваше от последни, през последните години от приоритетите на Европейският съюз. Имаме водещи научни е, изследвания, но развойната дейност някак си закъснява и не е на висота. Така че надявам се, че тези пилотни проекти ще ни помогнат да наваксаме закъснението. Благодаря, колеги, казва председателя. А, а унези страни, които не, уча... не участват, а, поне 10 от тях а, не, не са в, в, а, вашият регистр. Имате ли някакъв отговор? Къде са те? Защо ги няма? Само 18-19 участват, а останалите Та, тук са само 19, но всъщност ние сме използвали само официалната информация, която е постъпила, но предполагам, че има възможност да има разбивка по държавите членки за 208 при всички случаи. Може би аз не разполагам с а, а, актуалната информация. Извинете, господин председател, каза господин Маргал. Ще ви, ще ви предоставя цялостното досие с а, пълната информация. А сега да давам думата на господин Токарски, представител на Генерална дирекция разви... Растеж от Европейската комисия. To благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да коментираме тези два проекта. В началото трябва да кажа, че сме много благодарни на вашата парламентарна комисия за подкрепата от първия ден за реализацията на тези два проекта. Сърдечни благодарности на уважаемия депутат господин Марагал за неговия принос. Чухте за тези два проекта, които в момента са набрали скорост. Нека да ви представя цялостната картина. Обърнете внимание, че тези два конкретни проекта са изключително важни, що се отнася до разширяването на нашия клъстерен подход. Възоснова на тези два проекта ние планирахме една нова дейност, която ще започне в рамките на Косме през 2017 година. Тя ще подкрепи европейското клъстерно партньорство. Целта е да се актуализира иновацията, да се актуализира стратегията за МСП. Ние залагаме на инвестициите за интелигентно специализиране. Тези е, инициативи ще допълнят двата пилотни проекта. Подготвя се и тръжна процедура за партньорска научна дейност. Е, обявата за този търг вече е публикувана. Партньорствата за клъстери е, трябва да е, използват естествено пълния потенциал, е, който имат. Бюджета по Косме за 2018 или 2017 година е около 2,7 милиона евро. Очакваме да има между 4 и 5 клъстера от всяка една държава членка. Ще задължително включването на един клъстър от поне един слабо развит район или регион в преходен процес, в, в, в преход. В същото време ние се опитваме да включим регионалните власти в целия този подход и ето защо заедно с Генерална дирекция Реджио създадохме платформата за индустриална модернизация регионалните власти ще могат да се обръщат към тази платформа, за да търсят информация относно клъстери, относно това какво трябва да се направи с цел добро сътрудничество. Да се надяваме, че ще имаме висококачествени партньорства в крайна сметка. Все още разглеждаме двата пилотни проекта, опитваме се да видим от какво може да се получим. Например, обсъждаме с нашите партньори в проекта как да станат те по-релевантни за клъстъри от е, трети страни. Когато има клъстър от конкретен тип, като лаборатории, например, искаме той да е достъпен и за други кластери, които са извън консорциума. Виждате, че има много потенциал, който може да бъде разгърнат в бъдеще. Благодаря за вниманието. Благодаря. Искате ли да кажете нещо? Казва председателя. Няколко заключителни бележки от нашите експерти. Благодаря ви за тази изключителна чест. Вие говорихте за другите региони и за ползите за другите партньори. Ние създадохме инструментариум в рамките на нашите два проекта, който искаме да предоставим на всеки един европейски регион и сме готови да приемем всеки един проект, от който да е било регион, защото всеки един партньор иска да а, максимизира ползата за себе си, за своя регион. Онова, което ние сме развили, ще достигнем достъпно за целия Европейски съюз, той ще стане е, много по-силен по такъв начин. В началото на следващата година всичко ще бъде налично, стига някой да го поиска. Благодаря за това, че създавате възможности тази дейност да се осъществи. Благодаря, казва председателя. Радваме се, че този проект напредва и жъне добри резултати. Благодаря. Gotcha. Spare five minutes. Имаме 5 минути в повече. Uh, uh, Уважаеми колеги, госпожи и господа, в залата не са всички колеги, но не можем да чакаме. Закъсняваме вече с 3-4 минути. Първо, нека да направим пробно гласуване. И така, въпроса ми е, – Радвате ли сте, че сте отново в Европейския парламент? Отговорете. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Повечето хора са доволни. Отличен резултат. Не очаквах. Нека сега да преминем към списъка за гласуване. Нашия докладчик е Никола Б. Отговорност, обещетение и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води. Така се казва доклада. Изменение 20. Поименно гласуване. Поименно гласуване, колеги. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 25. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 21. За. Против. Въздържали се? Нека да направим проверка. 21. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Приема се. 22. За. Против. Въздържали се. Същото мнозинство. Приема се. 23. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. 23. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 за против, въздържали се. Нека да направим проверка. Гласуването приключи. Приема се. 27. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 за. Против. Нека да направим проверка. 31.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 Отхвърля се. 37 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка още веднъж. 37. Край на гласуването. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 за против, въздържали се, проверка. Нека да сме напълно сигурни. Край на гласуването. Приема се. 40. За. Против. Въздържали се. Приема се. Същото мнозинство. 41 за против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 отпада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 Нека да направим проверка. Компромисно изменение първо. Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 4. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против. Нека да направим проверка. 12. Проверка по изменение 12. Гласуването приключи. Отхвърля се. 13 за. Против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 Поименно гласуване. Поименно гласуване. Край на гласуването.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 Гласуване по електронен път. Окончателното гласуване. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Отхвърля се. Значи няма да има проект на становище. Няма да има проект становище на нашата комисия по темата отговорност, обещетение и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води. Благодаря ви, колеги. Вероятно, веднага ще преминем към следващата точка, точка 6. Моля всички да запазят тишина. Онези, които искат да напуснат, нека да го направят. Моля всички ви. Мистер Каринч as well. Същото въжи и за господин Каринч. Кришанис. Нека да започнем къде започнем. Точка 6. Създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката. Много важен въпрос. Нека да кажа, че това предложение, този проект за регламент е част от пакета за енергийна сигурност. Ние сме в средата на работата по този пакет. Искаме да укрепим вътрешния енергиен пазар и нашата енергийна сигурност. Целта на регламента е да се гарантира спазването на междуправителствените споразумения и да се гарантира, че тези споразумения са в съответствие с европейското законодателство. Тези споразумения следва да са прозрачни, за да може да имаме един добър начин за снабдяване с енергия и да имаме действително солидарност между държавите членки. Докладчика, вероятно се спомняте, представи своя доклад през юни. Там той предложи 27 изменения. Още 203 изменения са внесени. Наред с тези на докладчика, целта на днешния дебат е да се обсъдят тези изменения преди да се премине към намирането на компромиси. Нека да започнем дебата сега и след това ще се произнесат докладчиците в последствие те ще могат да отидат да работят е, за намирането на компромисни изменения. Нашите докладчици, съседните докладчик е господин Жислав Краснодемски от ЕКАРА. Давам му думата, заповядайте. Дякую, пане председател, пане премьерже. Благодаря, господин председател. Както казахте, 203 предложения за изменение са внесени. Разбирате, че става дума за една значителна бройка, но не е огромна. Имали сме и по-тежки случаи. Възнамеряваме да проведем заседание с е, докладчите в Сянка следващата седмица в Страсбург. Може би е, е, ще, датата ще се промени. Днес сме разпратили първоначалното вариант на компромисните предложения. Само да ви припомня, че според дневния ред проекта трябваше да по проект трябваше да гласува на 30 октомври в комисията. Колкото до самите изменения, трябва да кажем, че съдържанието им е по посока засилване правата на комисията е, върху е, за контролиране на международни споразумения. излезе, оказа се, че има колеги, които са си поставили по-амбициозна цел от моята, в крайна сметка. Аз мисля, че доста далеч отивам. Така че в измененията, в, ако те се приемат, доклада ще отиде отвъд първоначалното предложение, направено от комисията. От комисията. Значи е, има съгласие, че регламентите, е, които до сега ни обвързаха, не са действали както трябва. Колкото до подробностите, само да кажа, че има колеги от е, ляво и от дясно на политическия спектър, които предлагат, им, чието идеи са доста разнопосочни по въпроса, колкото до същността на въпроса. Мнозинството е за последващ е, ексанте контрол, е, предварителен контрол, е, извинете, а не, не само върху споразумения между държави, но и на търговски споразумения, които попадат извън рамките на междудържавните спогодби. Въпросът Проблема се отнася и до необвързващи, незадължаващите е, договори. Общо е, взето, колегите биха искали да има контрол е, върху, ограничаване на контрол върху документи, които не е, представляват е, междудържавни, междуправителствени спогодби. И да сме сигурни, че тяхто съдърж... и, и че тяхто съдържание от правна гледна точка е съответства на международни споразумения. Има предложение е, за предложение, по които не само държави членки е, са е, пар... уча... партньори подписали, но и е, отделни предприятия, фирми. Е, защото е, става дума за един специфичен вид спогодби, хибридни е, такива. Така че според е, по отношение позицията на, на съвета, ние не сме съгласни да е, се ограничим само до такива е, договори. Спогодбите трябва да се контролират не само от гледна точка на европейското законодателство, но и от гледна точка целите на Европейския е, енергиен съюз и енергийна стратегия. Трябва да кажа доста така оптимистично, че имаме шанс да изработим бързо е, и ефективно е, компромис, който да е, има мнозинството е, гласове в комисията. Благодаря ви за представането на доклада. Доколкото разбирам, вече сте започнали работа по компромисните изменения. И сега можем да е, чуем докладчите в сянка. От името на НП Господин Уручев, имате думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Аз съм за по-европейския подход, който докладчика възприема по новото предложение на комисията по отношение между правителствени споразумения в областта на енергетиката. Благодаря на всички други колеги от ИТРЕ за приноса им над 200 изменения. След като изчетах всички, искам да се спра на няколко въпроса, които трябва да бъдат премислени по-внимателно в работата ни нататък. Първо, някой, трябва да се зачитат някои червени линии, особено когато става дума за компетенциите на държавите членки, да определят собствената си енергийна политика трябва да постигне много внимателен баланс с външните, външнополитическите правомощия на държавите членки при договаряне на междуправителствени спогодби. Трябва да зачитаме принципа на субсидиарност и пропорционалност. Според мен и в интерес на държавите членки е да чуят и да се съобразят с експертите на комисията, но участието на комисията в преговорите е, е, отива отвъд е, допустимото. Комисията може да участва като наблюдател само с съгласието на държавата членка, за която се трябва дума. Второ, по отношение на необвързващите инструменти. Според мен държавите членки не трябва да бъдат задължени да внасят, да представят на комисията съответните необвързващи документи, тъй като те от правна гледна точка не са обвързващи и като такива не би трябвало да бъдат обхванати от това решение. Внасянето на такива инструменти и представянето им пред комисия трябва да е на доброволна основа. В противен случай това ще създаде прекалено много администрация и не е работещ вариант. Има опасение, че някои държави членки ще преминат от е, междуправителствени спогодби към не е, обвързващи инструменти. Колкото до това опасение, мисля, че то е преувеличено. Във всички случаи намеренията на договарящите страни ще е, доведат до задължителни правни е, спогодби, ако преговорите наистина са е, е, действителни. И трето, нека да така вържем нещата по-добре, като дадем, е, като дадем, представим дефиниция на междуправителствена спогодба. Това ще са е, единствените споразумения, по, е, които имат задължителна сила в областта на енергетиката, които потенциално могат да повлияят на енергийната политика. И четвърто, господин Краснодепски вече го каза, а именно да се ограничим само до предварителното уведомяване е, и то да е ограничено само до газовия е, сектор, мисля, че в областта на петрола, имаме споразумение за доставки, енергийна инфраструктура, която може да е, повлияе на вътрешния енергиен пазар. Трябва да намерим работеща формула, за да убедим е, и съвета да се съгласи, да приеме нашия подход. И накрая, държавите членки трябва да уведомяват предварително комисията, за е, междуправителствени споразумения в областта на енергетиката, защото това е в духа на целите на Европейския енергиен съюз, особено сигурността на доставките и диверсификацията и разбира се, желаното от всички е, правилно функционира на вътрешния енергиен пазар. Благодаря много, колега. Е, колегата Балачитис от името на е, СНД. Благодаря много. Първо, благодаря на докладчика за огромната работа, която е извършил. Наистина позицията му е много твърда, отстоявайки предложението на комисията. Той иска да има ефективни е, начин на обмен на информация за междуправителствени споразумения. Като докладчик в сянка искам да се засили този аспект. Аз огледах всички компромисни изменения. Трябва да кажа, че докладчик е успял да запази основните принципите предложения, които определено ще помогнат да се увеличи и засили, е, укрепи вътрешния енергиен пазар. Колкото до необвързващите мерки, те трябва да се включат в Е, оценката, предварителната оценка. Аз е, подкрепям и идеята за предоставяне на пълна информация относно хода на преговорите, участието, колкото до участието на комисията в е, преговорите. Това е добра страна и е, тя е засегната в компромисно изменение 4 според което задължително е участието на комисията ако преговорите е, се засягат, се отнасят до 20% от енергийните доставки. Е, доволен съм, че междуправителствените споразумения е, в бъдеще ще се определят не само по своята форма, но и съдържание. Това е споменато в компромис 1. Благодаря на докладчика за огромния труд, който е положил и се надявам, че ще постигнем съгласие по това съдържание на документа. Той ще е много важен и много полезен бъдеще за укрепване на енергийния пазар. Благодаря. Господин Палунде, от името на господин, е, вместо господин Танде от Зелените, имате думата. Благодаря, господин председател, скъпи господин докладчик, колеги едва ли може да се преувеличи значението е, на е, тези договори за гарантиране на е, сигурността на доставките. Все по-ясно е, че сегашната система трябва да се коригира и аз приветствам тези усилия. Трябва Европейската комисия като пазител на договорите е, не би, да, да, не би трябвало да, да наблюдава отстрани безпомощно, а да разполага със съответните инструменти за целта. Това е нужно и за бизнеса, и за гражданите. Е, радвам се е, на значителната подкрепа за идеята, е, че комисията е, би трябвало да участва като наблюдател в преговорите по най-значимите договорености. Това ще се отрази в значителна степен на е, вътрешния енергиен пазар и енергийната сигурност на Съюза, пък и на отдалните държави членки ще помогне, ще бъде хубаво да се определят предварително кои спогодби са от е, особена значимост е, и къде комисията да присъства. Според нас това са междуправителствените споразумения за доставки на енергийни източници и е, там, където те се очаква да покрият около 20%, поне 20% от нуждите на държавата членка. Важно е да се разшири и определението на тези държави, за да се затвори, за да се изключи възможността промишлеността, където е, междуправителствено споразумение се маскира като е, чисто търговска е, договор. Ето защо това решение трябва да обхваща и споразумение с енергийни гиганти като Газпром, които са собственост на държавите и, и, и, и са, проектират енергийната политика на съответната държава. Е, след като анализирахме това предложение и след като разгледахме е, предложенията от колегите, ние е, имаме положително отношение. Смятаме, че преговорите ще са конструктивни и ще излезем с една здрава позиция. Очакваме да работим в тяхно взаимодействие и конструктивно с докладчика и другите докладчи в сянка. Благодаря. Благодаря, колега. Госпожа Вирник, която ще замества госпожа Млинар от името на АЛДЕ. Можете ли да се изкажат? Благодаря. Бих искал да благодаря на докладчика, докладчиците Сянка за отличното сътрудничество. Смятаме, че проекто доклада включва много важни компоненти с цел задълбочаване ролята на комисията в междуправителствените споразумения. Ако искаме наистина да имаме един интегриран енергиен пазар, Европейската комисия трябва да да играе роля при изключването на тези споразумения. Липсата на отчетност пред европейските институции може да отблъсне част от инвеститорите и всъщност да доведе до фрагментиране на пазара. Смятаме, че е необходимо да има възможност за екс-анте преглед на споразумените. Ако за да има по-голямо съответствие с европейското законодателство и по-голяма прозрачност. Ключи. Предложили сме няколко изменения с цел усъвършенстване на доклада. Ние смятаме, че ексанте проверката от страна на комисията трябва да въжи както за споразуменията, така и за необвързващите инструменти. Също така обаче смятаме, че оценката на комисията не трябва да бъде по съдържанието и по целта на споразумението, а само да ди за съответствието с европейското законодателство. Ако комисията трябва да присъства в ролята си на в роля на наблюдател, а не само по покана на държавата членка, за да подсигури наистина а, необходимите условия за създаване на сигурен енергиен пазар. Благодаря, госпожо. Господин Сирикиотис от името на ГОЕ. 100 Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на господин Краснодепски за отличния доклад. Ние имаме малко по-различна позиция, що се отнася до междуправителствените споразумения. Разбира се, че трябва да има повече надзор но не може, не може обаче държавите членки да искат от Европейската комисия предварително, предварително разрешение. Комисията същевременно трябва да, раз... да разполага с време за оценка на споразуменията, но това време не трябва да продължава до безкрайност. А, свидетели сме на много проблеми, с които Европейският съюз не може да се справи, особено кога, когато става, а, когато проблемите изникват внезапно свидетели сме на така наречените енергийни острови в Европа. Така че, ако искаме да имаме ефективна, много странна енергийна политика, не трябва да даваме толкова голяма власт и правомощия на Европейската комисия за предварителна оценка. Не, не по този начин ще постигнем целите си. Има и проблем с проверителността на а, документите и има заплаха комисията да разполага с допълнителна възможност за манипулиране на държавите членки, разполагайки предварително с информация, свързана с е, енергоснабяването и енергийните ресурси. Е, на практика с подобно предложение държавите членки се поставят в подчинение на комисията. Така че ние смятаме, че комисията трябва да има консултативна роля, да, да помага на държавите членки за постигане на техните цели, но не да играви основна роля. Внесли сме и изменения в този смисъл. Господин Борели от името на Европа на пряката демокрация и свободата. Благодаря, господин председател. Говориме за обща европейска енергийна политика, която да осигури сигурно енергоснабдяване на европейските граждани. Разполагам само с няколко минути, затова ще се спра само на основните компоненти в нашите изменения. Първо, каква е рамката която определя ролята на комисията. Според мен в първоначалния текст нещата не са ясни. Ние внасяме изменения и изяснения. Второ, комисията трябва да бъде консултативен орган, а не страна по разпоразумението. Защото в крайна сметка, когато става дума за споразумение, имаме е, страни, по споразумението тези, които преговарят. Тук също текста не е достатъчно ясен. Трето, казахме, а, че комисията трябва да има консултативна роля. Трето, държавите членки са независими и те са достатъчно отговорни. Комисията, разбира се, не трябва само да има оперативна роля, тя трябва да подпомага държавите членки, да бъде един активен консултант, който да предвижда някои последици и някои компоненти. Така че смятам, че много неща трябва да бъдат поправени в този текст. Тук се казва, че комисията има широк и богат опит. Не е вярно. Комисията има много по-малко опит, отколкото много от държавите членки. А, нека не, не забравяме, че едно спор, споразумение обвързва две страни. Сега, нашите изменения са в следния дух. Комисията не трябва да замества държавите членки. Тя в никакъв случай не трябва да се бърка, защото в противен случай европейските европейските граждани ще имат чувството, че технократите и администрацията от Брукса се налага. Благодаря, господин а, ли господин Шафхаузер има думата. Господин председател, скъпи колеги, държавите имат своя компетентност в областта на енергетика. Междуправителствените споразумения са необходими, тъй като става за дълго... дума за дългосрочни инвестиции и за нещо, което е видимо и ясно принципа на субсидиарност и на пропорционалност по принцип предполага, че комисията няма работа в подобни споразумения. Имаме между правителствени споразумения. Имаме обща енергийна политика, която се води от държавите членки. Ако комисията се намеси, ти се стига до липса на стабилност. Така че енергетиката трябва да почива на принципа на субсидиарност и пропорционалност. За съжаление, предложенията на а, колегата докладчик само влушава още повече предложенията на комисията проверката екс-анте е едно недопус... една недопустима намеса във външната политика на държавите членки. Бих искал да, да спомена, че австрийския, малтийския и други парламент, парламенти, Малтийският също вече осъжда това предложение. Малтийският пред, пред... а, парламента е, отчита неточността на цифрите, които е, е, са посочени от комисията. Не става дума за 34, а за 13%. И това, това е подход и методи, които всъщност са в ущърп на енергийната сигурност на Европа. Благодаря, колеги. А сега давам думата на господин Хамста, представител на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на докладчика за отличният доклад. Благодаря и на членовете на комисията за интересните изменения и полезните изказвания. Изяснява се позицията на Европейския парламент. Ние приветстваме това. Виждаме, че Европейският парламент има амбициозен подход и целите на парламента са също тъй амбициозни, като тези на комисията. Искам само да припомна защо комисията излезе с това предложение за преразглеждане на регламента скоро след приемането му. Комисията счита, че е, нормативните документи, с които разполагаме, са неподходящи и е, често се случва между правителствените споразумения да не са е, съобразени с европейското законодателство, но след тяхното подписване трудно може да се, върне, да се върнем назад. Затова комисията смята, има намерение да поправи нещата и парламента я подкрепя в това и начинение. Целта е да има наистина баланс между от една страна възможността на държавите членки да преговарят, но от друга страна споразуменията да бъдат в съответствие с европейското законодателство. Има и други някои компоненти, освен ексанте проверката, обхвата на е, оценката на прегледа, необвързващите инструменти и други. Така че е, очакваме по-нататъчното развитие на нещата и се надяваме, че тристранните разговори ще могат да започнат колкото се може по-бързо, защото смятаме, че този документ е един от основополагащите на енергийният съюз. Комисията иска да играе конструктивна роля в бъдещите тристранни разговори. Благодаря, казва председателя. И сега даваме основно думата на господин Краснодепски да из... направи така едно заключително изказване. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите, които участваха в дискусията. Благодаря ви за важните, интересни изказвания и забележки. Надявам се, че ще можем наистина да постигнем задоволителни за всички компромиси. Но бе повтигна тук един политически въпрос. Виждам, че колег, колег, колегите имат известни съмнения относно суверен, суверен, Тета на държавите, членки и на месата. Някои се опасяват, че държавите членки предоставят прекалено много правомощия на Европейската комисия. Аз съм представител на политическа група, която смята, че суверенитет е нещо от огромно значение, но суверенност може да има, ако има сигурност. Така че най-важното в Европейският съюз е да имаме сигурност. Нека не забравяме това. Не можем, разбира се, да бъдем съгласни по всички въпроси, сигурността, безопасността на дадена страна, на даден регион може да бъде под заплаха, то тогава Европа трябва да бъде солидарна. Не можем да приемаме неща в ущърп на други, в моят доклад смятам, че няма никакъв елемент или никакъв компонент, който да ограничава прерогативите на държавите членки. Напротив, аз мисля, че суверенитета на държавите членки е всъщност изтъкнат. Благодаря, господин докладчик. Благодаря за вашите а, изказвания. Става дума за проблем от голяма значимост. Гласуването тук в нашата комисия ще бъде проведено на 13 октомври, след около месец. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Правила за пазарите на роуминг на Едро. Изключително важна тема пазарите на роуминг на Едро. Знаете, че от май следващата година искаме да се освободим от роуминга, от неговото съществуване. Докладчика ни е Мия Петра Кумпола Натри. Нека да ви напомня, че комисията публикува проект на регламент относно правилата за пазарите на роуминг на Едро. Това предложение се появи преди два месеца в средата на нашата вакансия, преди около 3 месеца на 15 юни. Това е така наречения регламент ТСМ или във връзка с регламента ТСМ. Той беше прият миналата година. Знаете, че роуминга ще отпадне от юни 2017 година. Ето защо е много важно проблемите, свързани с пазарите на едро, да бъдат решени. Първо трябва да се решат тези проблеми и след това да се премахнат таксите за роуминг. Това ще стане, отново казвам, през юни 2017 година. Има затруднения с е, целите на това ново предложение. Госпожа Кумпула Натри е изготвила доклад. Той ще бъде обсъден на 12 октомври, след един месец. Днес ще имаме първа размяна на мнения без документ, възоснова на предложението на комисията. Много е важно да приключим максимално бързо работата по своя доклад. Важно е и комисията да приключи бързо своята работа, за да може да започнем всички необходими дейности с цел да бъде премахнат роуминга. Госпожо Компуланатри, скъпа мия Петра, имате думата. Благодаря, господин председател. Добре дошли отново на всички. Мисля, че е време парламента да покаже, че може да работи бързо и да изпълни своите обещания към потребителите. А именно, следващото лято да няма роуминг за потребителите. Първо обаче трябва да уточним правилата за пазарите на роуминг на Едро. В началото искам да кажа, че ние сме за справедливо използване. Комисията представи днес своята позиция по този въпрос. Трябва да изчакаме обаче становището на ОРС или БЕРЕК, както е известна тя. Решението може да се забави. Искам в крайна сметка решението на ОРС да се появи преди нашето решение в парламента, тъй като много трябва да се направи за пазарите. Всичко, което взимаме като решение, оказва въздействие, дали ще има срок от 90 дни или не. Знаете, има голямо значение, има значение за дори такива малки неща като СМС-те, които изпращаме, трябва да се започне диалога максимално бързо. Цифровият единен пазар е една истинска възможност, от която имаме нужда. Имаме нужда от работни места, имаме нужда от растеж, имаме нужда от една цифровизирана Европа. Съответно, това предложение е една малка, но важна стъпка по този път. Както каза председателя, вече сме отправили обещания към потребителите. И ние, знаете, в парламента казваме, че трябва да има преглед на пазарите на роуминг на едро. Надявам се, че в крайна сметка ще се работи в съответните срокове. Предложението на комисията е изключително просто. Три цифри и три тавана на цените. Дали това е лесно за възприемане обаче, не е лесно, тъй като знаете, че има сериозна лобистка дейност от различните оператори, има различни интереси. Аз се опитвам да си създам цялостна представа. Мога да използвам предложението на комисията за основа на нашата работа. То се основава на цялостна оценка на въздействието, която покрива цяла Европа. Оценката е изработена внимателно. Някои я поставят под въпрос, но аз мисля, че можем да използваме оценката на въздействието като основа на нашата работа. И така, трите цифри. За някои те може да са твърде високи, за други може да са твърде ниски. Е, аз опитвам да намеря е, някаква златна среда. Значи потребителите, използването на данни, нейното бъдеще и конкуренцията и конкурентните пазари. Мисля, че цената на данните е най-важна в тази връзка, защото знам, че използването на данни се увеличило изключително много и ще се увеличава. Ако се опитваме да изкажем противоположната тема, ако потреблението не се увеличи, ще разрушим богатството на Европа. Европа трябва да стане цифровизирана. Що се отнася до обещанието за потребителите, ако определим грешната цена, няма да имаме щастливи пътуващи, които да се радват на добри новини от Европейския съюз. Ще имаме различни цени на вътрешните пазари и в чужбина. А не искаме това да се случва. Искаме хората, които трябва да пътуват и да работят в други страни от Съюза, да не се ограничават. Знаете, че ние пътуваме много, ние оставаме повече от 90 дни в Брюксел. Когато хората пътуват да работят в чужбина, те трябва да могат да изпращат имейли, да останат в интернет спокойно. Не можем да им кажем, не може да използвате данни и съответно да им кажем, трябва да спрете да работите. Ето защо е много важно да определим една добра цена, да имаме свобода от роуминг за потребителите, но да имаме естествено и свобода за пазарите на едро. Има намаляване на цените и добрата новина е, че цените ще продължат да падат, защото тук не става дума за линеарен процес. Когато инвестираш повече и има повече използване на данни, цената на единица пада. И инвестирайте повече, ще имате повече потребителите и ще имате по-ниска цена на единица данни. Знаем, че и в миналото е било така и така ще бъде. Съответно, навсякъде в Европа трябва да инвестираме в данните. Е, малка част от данните естествено е свързана с роуминга. Това е първото нещо, което трябва да се каже. Всъщност втората част, тъй като е, вече говорех за обещанието към е, потребителите и за това да се упрости техния живот. На трето място, конкуренцията на пазарите трябва да продължи. Много закони се появиха в тази връзка, конкуренцията вече съществува, само че определенето на цените не трябва да изтласква някои от пазарите. Ако ако изтласкаме някои от пазарите, ще има по-малко конкуренция. Така че би следвало да действаме интелигентно и да запазим всички играчи, иновативни играчи на пазара, за да продължи конкуренцията. Естествено. Ако ако твърде дълго определяме е, колко може да продължи тази политика на справедливото използване, е, нивото на цените и така нататък, можем да стигнем до нещо като постоянен роуминг. Това е риск. Е, трябва да подчертаем съответно, че трябва да има предпазни механизми спрямо за употребите. Такива предпазни механизми вече съществуват в настоящия регламент, само че ние сме ориентирани към бъдещето. Когато става дума обаче за комуникации от машина към машина, тук се повдигат някои въпроси. Виждате, че има случаи свързани с бъдещето, които следва да бъдат разгледани. Вече съм използвал допълнителната си минута. Готова съм да чуя какво ще кажат колегите. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви за уводните бележки по тази толкова важна тема. Пазарите на роуминг на едро и правилата за тях от името на НП. Докладчик Сянка Пол Рюбик. Заповядайте. Благодаря най-сърдечно докладчицата. Наистина много интересна тема е прехода от е, телекомуникационния единен пазар, далекосъобщителни към цифровия такъв. Е, и трябва да намерим е, най-доброто решение и за потребителите от една страна, но пък и за инвеститори в инфраструктурата. Трябва да направим необходимото. Тук управителите на далекосъобщителни е, фирми, е, предлагащи такива услуги, би трябвало наистина да могат да са заинтересувани от, е, да са заинтересувани от допълнителни инвестиции в тази област ако искаме да изградим вътрешния, да довършим изграждането на вътрешния европейски пазар, това е важен компонент от него би трябвало да потърсим баланс между е, пазарите. Е, все още имаме е, предлагащи такива услуги, които се но разбира се, виртуалните е, управители на, управителите на виртуалната мрежа е, са заинтересувани и би трябвало да се гарантира едно справедливо, една справедлива и прозрачна е, конкуренция в това отношение. В, е, особено важно е според мен е, при информацията, данните, да не говорим само за мегабайтове, а да мислим и за бъдеще, за, е, вече за гигабайтове. И е, мисля, че това е добре и доста дълновидно и по отношение на е, потребителите. Виждаме, че представящите далекосъобщителни услуги е, е, основават цените върху гигабайтове и би трябвало наистина е, на това да стъпим като основа, е, защото всичко друго е неуместно. Трябва да помислим за отношенията между получателите и предавателите в мрежата. за е, операторите на виртуални мрежи. Това е голямо предизвикателство. За нас трябва да е ясно, е, че трябва да гарантираме равнопоставеност е, на всички, за да се даде възможност за навлизането на нови оператори и да имат това да става на една справедлива основа Решаващо е тук е, е, европейските граждани да получат е, и да се възползват от най-добрите оферти в Европа, в цяла Европа. Благодаря. Господин Хенкев ще замести господин Тушеновски от ЕКР. Благодаря. Сега искам да се извини от името на господин Тушеновски. Той не може да присъства, тъй като има други политически ангажименти. Господин Тушеновски ме помоли да ви напомни, че премахването на роуминга от следващата година ще бъде черешката на тортата на нашите усилия. Е, усилия започнали от е, предишния мандат на парламента. Що се отнася до цените, таваните на цените на роуминг на, на Едро, той смята, че трябва да се действа бързо, трябва да има бързо споразумение с съвета и да има намаляване на тези тавани на цените. С тази оговорка колегата смята, че новия регламент трябва да вземе предвид положението в държавите членки и да се основава на реални данни за разходите на операторите. Края на роуминга не трябва да се случи за сметка на това операторите да трябва да субсидират гостите и техните мрежи. Господин Тушеновски се притеснява относно сигналите, които изпраща комисията, свързани с таваните за данните. Колегата смята, че те са под разходите, е, които ще генерират операторите. Този проблем трябва да се реши. В заключение, колегата очаква ползотворното сътрудничество с докладчика и с другите докладчици в сянка. Благодаря. Уважаеми колега, казва председателя следващия оратор от името на АЛДЕ, господин Мортен Петерсен, който замества господин Роде. Благодаря, господин председател. Няколко съвсем кратки бележки от името на господин Роде. Настоящото предложение е изключително важно. Ще имаме известни затруднения. Надяваме се, че ще имаме добро сътрудничество с докладчика и да се надяваме, че в крайна сметка ще имаме гладко и навременно прилагане на забраната за такси за роуминг от юни следващата година. Трябва да се каже, че това предложение обаче трябва да върви ръка за ръка с така наречената политика на справедливото използване, която трябва да се изпълни по-късно тази година. Ние призоваваме комисията и съвета да работят в тясна връзка с Европейския парламент, да се гарантира, че крайният срок от юни 2017 година ще бъде спазен. Предизвикателството е как да се установи точното равновесие между нуждите на операторите, справедливата конкуренция и нуждите на потребителите. В този дух ние очакваме с нетърпение сътрудничеството с докладчиците в Сянка. Много благодаря, каза председателя господин Борели, следващия оратор. Той замества самия себе си, естествено, от СПД. Благодаря, господин председател, казва господин Борели. Ако искаме, наистина да има единен пазар на мобилни комуникации. Това трябва да стане без да се прави разлика между трафик в национален план и трафик в чужбина. Европейския парламент би следвало да бъде много по-амбициозен в това отношение е, на този ключов етап. Предложението за намаляването на максималните цени на роуминг на едро не е достатъчно. То не е достатъчно за да се гарантира е, необходимото ниво на конкуренция между големите и малките оператори. Следва да сме много по-амбициозни, за да може нашите предприятия да участват е, в условия на равнопоставеност на, на пазарите. Неодавна телекомуникационните компании признаха, че разходите за роуминг са минимални е, в съотношение с цените в вътрешен план. От друга страна, разликите в цените са много големи. Ето защо трябва да се намалят цените на, на, на роуминга. Нека да дам, дам един конкретен пример. Едно проучване показва, че цената на трафика представлява 31 евро за мегабайт. А комисията иска цената да е 35 цента за, за мегабайт. Цените трябва да се измерват така, че те да са съпоставими с цените в национален план. Ако искаме гражданите наистина да извлекат полза от премахването на роуминга и това да стане до юли 2017 година, трябва да свалим още повече таваните, които предлага комисията. Това въжи и за данните, между другото, не само за телефонните разговори. Благодаря госпожа Капел, замества господин Фонтана от Европа на нациите и свободите. Благодаря господин председател. От името на господин Фонтана, докладчик Сянка, искам да споделя следното. Премахването на роуминга на дребно, което се предлага от регламент 2020 от 2015 година, ще допринесе за изграждането на цифровия единен пазар. Както казва обаче комисията в своето предложение, самия регламент не е достатъчен за да се гарантира правилното функциониране на пазара на роуминга. На следващо място. Господин Фонтана смята, че трябва да се гарантира, че ще се създадат ясни механизми за избягване на допълнителни такси за потребителите. Например, има оператори в някои държави членки, които са започнали да начисляват такси за допълнителни услуги, които са били безплатни преди примахването на таксите за роминг. Няма логика да се предлагат на гражданите по-ефтини услуги, ако операторите ще увеличават цените на другите услуги. Потребителите имат своите очаквания и ние трябва да работим е, така, щото роуминга да е от полза за всички, а не само за големите играчи. Що се отнася до малките оператори, нека да обърнем внимание на тяхната конкурентоспособност на пазарите. Следва да има справедлива конкуренция. Това се казва в проучването на комисията. Много от малките оператори са силно притеснени, тъй като те не са сигурни дали ще могат да просъществуват. Не трябва да забравяме, че малките оператори имат своите очаквания. И е, накрая трябва да се обърне внимание на конкуренцията и инвестициите на вътрешните пазари. Благодаря ви, госпожо, казва председателя за, за, за вашите бележки. Така приключваме с докладчиците сянка. Сега други колеги ще имат възможност да се изкажат. Госпожа Делкастило Вера. Благодарение на вашия доклад е, имаме сега разглеждане на такава тема правила за пазарите на роуминг на едро. Иначе нямаше да я разглеждаме. Заповядайте. Благодаря, казва госпожа Кастилиовера. Всъщност, е, благодарностите трябва да отидат към целия парламент. Съгласен съм, казва председателя. Е, ще мина на испански. Вярно е, че решението вече е взето сега обаче трябва да запълним празнините в пъзала, за да може таксите за роуминг да изчезнат наистина до юни 2017 година. Само няколко месеца останаха до тази дата. Знаете, че е много необходимо е, съответно да сближим позициите си. Комисията изпълни своите ангажименти. Тя внесе предложение. Като цяло мисля, че предложението на комисията е обективно. Всеки естествено може да има своите позиции. Европейския пазар на телекомуникационни услуги в никакъв случай не е единен пазар. Всъщност той представлява един сбор от е, различните национални телекомуникационни пазари. Ние, когато водихме преговорите за цените на дребно, говорихме много за условията в различните държави. Сега отново се появява този проблем. Мисля, че предложението на комисията е обективно, то може да се обсъди. Естествено, можем да обсъдим различните конкретни цифри, но като цяло предложението мисля, че е балансирано. И в заключение искам да кажа, че трябва да обърнем специално внимание на различните альтернативи, различните доброволни споразумения – Комисията казва, че в някои случаи няма да се прилага регламента за тарифите. Мисля, че е много важно парламента да изглади, да изчисти някои от разпоредите. Благодаря на всички работещи по този текст. Кастило. Е, Благодаря, госпожо Дел Кастило. Сега е, господин господин Дитрих Гросман от е, Генерална дирекция Connect да каже нещо от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчик. Дами и господа, от гледна точка на комисията трябва да кажа, че радваме се, че заседанието на ИТР днес е включило в дневния сред тази тема. Мисля, че повече от година, преди повече от година постигнахме политически е, компромис посред нощ и тогава се каза, че е, комисията междувременно излезе с е, предложение, е, което бе преразделено. Трябва да се каже, че много работа бе свършена и в съвета. Няколко работни групи в съвета обсъждаха предложението на комисията и с голямо удоволствие констатираме, че графика на парламент е доста така натоварен, но, но амбициозен и хубаво, че е, допуснахте е, възможността за тази възможност днес, е, за тази, е, тези е, разговори днес. Крайно, е да постигнем, е, крайно време е да постигнем е, целта си, цялостната. Това е примахване изцяло на роуминга. Това е условие, предварително условие и от гледна точка на комисията ние смятаме, че е необходимо да помогнем за намиране на компромис. Някои от въпроси, които бяха споменати сега в тяхното естество показва какво е особено важно, а именно да се е, постигне баланс между две цели, които трябва да бъдат постигнати. Едната е от една страна разходите за е, тези е, за операторите на мрежите, които до сега са предоставили роумингови услуги, че те са напълно обхванати. Това е задължително условие при законотворчеството. От друга страна да се даде възможност на максимален брой оператори да предоставят роуминг в на ниско ниво в къщи, пък и за посещаващи страните клиенти от други страни. Не е лесна задачата. Комисията излезе с конкретни цифри, но трябва да ви кажа, че, да ви уверя, че сме убедени, че след анализ, направен анализ, тази цел, която си поставяме, трябва да бъде напълно постигната. Разходите трябва да са поети изцяло, особено по отношение на данните. Направихме оценка и стигнахме до извода, че това ще даде възможност не само на големите, крупните, но и на дребните оператори да, да предоставят роуминг в съответната страна е, предвид е, и дерогацията за устойчивост. Е, ще има изключение, но се надяваме нашето предложение да постигне тази цел. И последния въпрос връзката между политиката за справедливо използване и е, другите аспекти, е, които очаква да види, е, да постигне законодателя. Е, Днес комисията публикува от текст, така че всеки може да го е, разгледа и да коментира преди края на септември, когато ще започне процедурата по комитология на, между държавите членки. Е, съответно сме е, помолили и за експертно мнение и очакваме резултата в средата на октомври, за да имаме всички необходими подробности. Ще спра до тук. Надявам се, че ще се вместим в е, поставения график, е, за да постигнем целта, която законотвореца си постави още преди година. Благодаря много на Европейската комисия. Нашия докладчик е, Петра Компаланатри и съответните бележки. Съвсем накратко, мисля, че колегите, които се изказиха, засегнаха основните пунктове. Е, и това е добра основа за преговорите. И смятам, че тази комисия ще придвижи въпроса напред. Е, това ще е добра база за тристранните преговори. Хубаво е, е, че имаме европейската гледна точка в очакване на резултатите. Амбициозна е задачата, да, за да имаме добър пазар не е много добре да започнем още в света, да работим с ценообразуването, но тъй като вече сме, дали, сме обещали на потребителите и някой трябва да плаща, зная, че това малко ще промени пазара, че нещо, което се предлага на националните пазари, не трябва да е различно, особено когато някой пътува зад граница. И е, трябва да кажа на тези, които са доволни от Сатуквото, че ние ще отидем малко по-далеч няма да, ще поемем допълнителните разходи, да не, да не увеличаваме разходите е, при пътуване на европейците. Значи 12 октомври е разглеждане на проекта доклада, следващия ден е крайния срок за измененията, гласуване на 29 ноември. Благодаря много. Приключихме с седма точка и сега с удоволствие можем да минем на осма точка използване на а, частотната лента 470-790 МГц. Да ви а, е, припомня, обсъждахме всъщност госпожа Патриция Тоя, нашата заместник-председателка, обсъдихме нейния проекто доклад е, пред юли. Днес ще обсъдим 205 изменения, които са внесли а, е, други членове Както добре знаете, доклада има за цел да допълни проекто решение на комисията за използването на въпросната частотна лента. Сега тя се използва за а, е, радиоразпръсквателни а, е, услуги. А, е, идеята е да се използва в Европа за безжични а, широколентови услуги но докладчика знаете за какво става дума и просто ще помоля Патриция да започне дискусията. Имаш думата. Благодаря, господин председател. Съвсем е, е, правилно е, ни, така, ни дадахте малко предистория по връзка с тази точка като ни ведохте през различните е, етапи на вземане на това решение. Трябва да кажа, че вие ни е, припомнихте и каква е целта на това досие. Това е цел, която всички подкрепиха по време на дискусиите. Поне в тази комисия усещането е, че миграцията, преминаването на тези радиоразпръскателни услуги към бежичната частотна лента от въпросите мегахерци е нещо, което заслужава да бъде подкрепено. Това ще освободи спектър, частотен спектър, който може да се използва за други цели. и това ще е положително, има положителен ефект върху економиката, производството в е, реалната економика в Европа, като даде възможност за цифровизиране на економиката. И, а това ще е на свой ред начин да се е, отстранят е, препятствия по пътя. Е, всичко това е подкрепено от съответните проучвания. Е, идеята постепенно озряваше и сега е, настана момента да действаме и е, да дадем, е, да помогнем европейския бизнес. Имаме 200 изменения внесени и мисля, че те могат да бъдат е, групирани и когато е, ще ги обсъдим, когато обсъждаме отдалните изменения. Но най-общо взето, общо казано, можем да ги групираме в около 7, 5 е, е, до 7 точки. Първият е, е обвързващ краен, задължителен краен срок, след който тази частотна лента ще бъде освободена и ще е на разположение е, на, за целите на съобщ, предаване на комуникации, на съобщения. Комисията каза 2020 година, предлага срок 2020. В други доклади се споменават е, крайен срок 22, А, Някои искат, както е, виждате, някои предпочитат по-дълъг срок. Аз като докладчик е, е, бих се придържал към предложението на комисията. Една модификация за 22 година, става дума само за две години, не е кой знае колко, но е, и всъщност това е предложението, което аз бих е, е, подкрепил и бих препоръчал на вниманието на тази комисия. Разбира се, бих приел. и съм съгласен, че трябва да има ясна пътна карта, която да разпише съответните задължения на държавите членки какво трябва да направят. Това не означава, че от тук до до крайния срок не трябва да се прави нищо. Те имаме обаче крайен срок, имаме пътна карта как да стигнем до целта и тези допълнителни две години е, също ще могат да се използват е, разумно. Има изменения от колегите, е, предложени изменения, които са много подробни. Е, те изискват някои от тях да се обоснове е, необходимостта от отлагане и е, удължаване на срока. Е, отговор е, че това е, зависи е, и се предопределя от ситуации в реалната ние живот. Има няколко въпроса. Един е, че има толкова много регионални телевизионни е, компании и трябва да отчетем и тях. Голям брой от регионалните телевизионни станции също трябва да се вземат предвид. Те не могат е, просто да се да предават в същата е, частотна, в същия частотен спектър. пък е добре да бъдат насърчени тези телевизионни станции. Това е добре за разнообразието. Това е едно техническо съображение за удължаване на срока до 2002. Друг въпрос е плавата за използване на тази частотна лента. Ако отпуснем допълнителни две години, трябва да помислим и за предлагането на потребителски е, права. И третия член, отново група изменения, по него се отнася до факта, че редица държави членки е, смятат, че е, да възприемат този, тази на този диапазон и че трябва да има съответно покритие на националната територия, за да може да има качество на предаванията. Пък и минимална скорост, която е заложена в член 3 на текста. Става дума за 30 мегабайта. Мисля, че е твърде амбициозна цел да се иска операторите да гарантират такава скорост за всички, защото е, сме изправени пред различни технически е, сценарии. Но мисля, че това е възможно и е, именно парламента би трябвало тук да е, прояви единомислие с комисията би трябвало да има и гаранция за качество и е, скорост, което е в интерес на гражданите, защото в крайна сметка те са е, потребителите на тези услуги, към тях са насочени те. Има различни мнения по този въпрос. Друг въпрос, по който има спор, е дали предоставящите услуги, аудиовизуални услуги, е, има имат достъп до тези частоти за даден е, период. Ако е така, е, този спектър под 700 МГц трябва да е на разположение поне до 2030 година. Това е в член 4. Това е идеята и на Комисията за култура също така. И мисля, че това е съвсем оправдано. Това ще даде е, възможност на културните оператори гаранция, че е, има такава възможност е, до 2020, 2030 година. Технологията напредва, както знаем, и това означава, че те ще могат да оправдаят инвестиции си до 2030 година. Това е становище на всички европейски радиоспредкателни и телевизионни асоциации и е, би трябвало да залегне в текста. По него също има различни мнения. Други спорни въпроси са свързани с а, е, е, това, че под 700 МГц има възможност за свързване е, вертикално свързане надолу, но е възможно да се предостави, но трябва да се предостави възможности за е, свързване нагоре. Тук е, въпросът е спорен и аз самата още не съм изградила окончателно мнение по въпроса и мисля, че ще трябва да поработим по него с докладчите в сянка трябва да огледаме и пътната карта, за да стигнем до 700 МГц. Е, важно е да имаме такава пътна карта. Ако е, защото 2017 тропа на вратата. Е, и това е една добра, добър срок за работа с пътната карта, Има някои различни мнения, свързани с координацията между държавите членки. Сега, ако е, вземем Италия и Франция като непосредствени заседи, е, е възниква проблема с интерференцията, е, смущенията, който трябва да се избегне трябва тук особено внимателно да се съобразим с пътната карта. Компенсацията, която се предвижда в предложението на комисията е друг въпрос. Би трябвало да има компенсация за потребители, защото те определено ще разполагат с различни съоръжения и компенсацията за операторите също е спорен въпрос. И последно, оценките – на потребителския спектър. Мисля, че 2023 ще е уместен срок преди това, т.е. не преди Световната конференция на радиоразпръсквателните. Опитах се да групирам измененията Сега аз ви дадах представа къде се намират нещата, но имам още висящи въпроси, които докладчите сянка ще обсъдим. Благодаря ви. Рекордно изказване, 11 минути. Нашия докладчик успя абсолютно всичко да ни каже. Госпожа Делькастио, която замества господин Хокмарк. Господин Хотмарк е нашия докладчик в сянка, но отсъства. Но той би искал да благодари на докладчика. Очаквам да продължим да работим с госпожа Стоя и другите докладчици в сянка, за да можем този регламент да влезе в сила колкото се може по-бързо и да усъвършенстваме това законодателство с което е от огромно значение не само за, радиоразпръска... за радиоразпръскването, но и за целия цифров европейски пазар. Тук не става дума само за предоставяне на а, високочастотен спектър. Става дума за привличане на инвестиции и Европа чрез а, тези нововладения ще може да се превърне в една в водеща сила в областта на телекомуникациите, интернет на нещата и услугите в облак. В облак. Очакваме бързото а, постигане на колкото се може по-хармонизиран пазар. Предвид а, сроковете, 2020 година трябва да остане като срок. Държавите членки обаче трябва да имат а, в, възможност на дерогация за още две години, като разбира се, това може да стане само по основателни е, причини, като Важно е обаче наистина всяко отлагане е да има основателна причина, а не трябва да се превръща в инструмент за отлагане на прилагането на новите правила. Срока на комисията до 2022 година е, е правилен същевременно, обаче е необходимо колкото се, колкото се може по-бързо това да влезе, да влезе в сила. Също така проблема свързан с а, решенията по лицензите трябва да бъде решен до 2021 година. предоставането на чистотата ще даде възможност за споделяне на частотите от виртуалните е, мобилни услуги. Що се отнася до лицензиите, Лицензите трябва да се издават за 30 години, за да създадат климат за устойчива инвестиция и правна сигурност. Необходимо е, както казах, да има правна сигурност за притежателите на отделните лицензии. Не трябва да забравяме. че това беше едно първоначално изискване, което обаче в последствие отпадна. Що се отнася до пътната карта, държавите членки трябва да разполагат с достатъчно време за приспособяване и оповестяване на националните си планове. А, юни 2018 година трябва да бъде срока. Важно е държавите членки, които ще отложат а, при, прилагането на пътните карти да бъде съгласувано с, с съответните заинтересовани страни. Благодаря ви. господин Петърсън, който замества господин Род. Благодаря, господин председател. Ще се спра на три компонента, разгледани в грумата Алден. Необходимо е по-амбициозно предложение. От години вече разглеждаме различните предложения по спектъра и Необходимо, необходимо е да има повече частоти за мобилните и виртуалните е, мрежи. Време е държавите членки да поемат нещата в свои ръце и не трябва и че не закъсняват предвид новите технологии, като 5G, и други с цел разпространение и разпръскване на европейската култура. Второ. Предоставянето на частоти трябва да бъде хармонизиран. Все още ня, това не е станало. Необходимо е последователно последователна политика. Същевременно трябва да има възможност за конкуренция с цел новаторство. И накрая нещо свързано с предишните две предложения. Вече загубихме много време. Държавите членки разполагаха с достатъчно време за освобождаване на е, лентата под 700 МГц. Е, така че от тук нататък, ако говорим за е, гъвкавост, то трябва да има наистина основателни причини и дерогацията да бъде е, ограничена във времето. Господин Борели. Благодаря, господин председател. От името на моята политическа група заявявам нашата готовност за сътрудничество, за да има наистина ефективно използване на частотния спектър. Що се отнася до конкурентните аспекти, мисля, че няма никакъв проблем. Ние внесахме изменения, които са свързани с регионите с по-особен характер, островите, планинските региони. Не трябва да да има допълнителни а, а, закъснения. Необходимо е е да няма повече закъснения и да действаме единно и едновременно. Знам, че е трудно, знаем, че преминаването от едните към другите частоти е сложно както за операторите, така и а, за телевизионните а, институции. Необходимо е добро техническо, економическо програмиране и за някои държави членки това ще бъде, може би, възможност за освобождаване на частотите за е, широколентови услуги, които са необходими особено в някои държави членки. Също времено, но новите начинания дават възможност за повече прозрачност, така както е споменато в член 5 и изискванията залегнали в член 2 и 3. Ние сме внесли изменения в този смисъл. Трябва да стигнем до висока степен на свързаност в името и за благото на всички европейски граждани. Благодаря, скъпи колега. НФ, госпожа Капел. Благодаря, господин председател. Предоставянето на тези частоти от 480 до 790 МГц наистина е важна тема, в, когато трябва да се разлежа в нейния широк политически и индустриален контекст по отношение на конкуренцията и цифровизацията. Тези два елемента са от особено значение. Именно трябва да имаме хармонизиран подход и то бърз такъв, е, за да може е, да е, да не се загуби време и да не се забави прогреса на Европа и да се спъне нейния, да се попрече на нейната роля, водеща роля в технологичната сфера. Един от въпросите е именно взаимосвързаността на данните. 2020 е, трябва наистина да бъде е, крайния срок. 2002 година трябва да се допуска само 22, е, извинете, само в крайни случаи. Колкото до данните, по отношение на прегледа би трябвало за сезонната конференция 23-та е, година е, трябва да, се, е, трябва да се предвиди не преди тази конференция, която ще бъде 23-та, а до 25-та. За, трябва да се предостави, да се предвиди време, за да излезе с добри задължаващи, обвързващи предложения би трябвало и националните държави така да ускорят нещата, за да може в следващите години да е, се види е, дали е възможно е, да се имаме пътните карти до, до края на юни 2018 година около 30 години а, е, е, валидност, срок на валидност а, е, трябва да се предвиди, хоризонт, а, за да могат а, да а, се насърчават инвестиции, а, съответните инвестиции. предоставането, на, а междувременно е трябва наистина предоставането на тези частоти да се хармонизира и максимално, да се осъществи максимално бързо. Благодаря госпожа пилър тести, вие прочетахте а, изказването на господин Хокмарк, заместик и господин Боня. Сега може да се изкажете от собствено име. Не е, про... не е проблем. Нашите виждания са доста сходни. Вчера на Г-20 бе взето решение да се свика среща на министрите или, или по-скоро отговарящите за цифровото развитие в отделните държави, за да се, уста... да се установят е, и уточнат планове за сътрудничество в проблемите, които бяха разглеждани на Г20, т.е. как да се насърчи развитието на търговията. Сега тук става дума за от една страна разпределение на частот, частотите, осигуряване на покрития, широк радиочастотен спектър. Това са много важни аспекти, които трябва да станат действително колкото се може по-бързо. Що се отнася до казаното от докладчика, съгласна съм с повечето предложени от нея аспекти. Ще внесем някои изменения, но бих искала да се спра на две неща продължителността на лицензиите 30 години. Да, наистина това променя нещата и е, това ще бъде улеснение за инвеститорите. По този начин просто ще насърчим допълнителни инвестиции в е, отрасъла. Второ, отлагането до 2022 година с цел улес, улесняването на улесняването на транспонирането. Тук трябва да бъдем много внимателни. Нека държавите членки бъдат ясно и точно уведомени, че дерогация има и отлагане има, ако има основателни причини и ако тези причини бият, бъдат признати. Но това, че една страна иска отлагане или но въобще не означава, че съседните страни трябва да променят датите си. Те трябва да се придържат към първоначалния срок, който е 2020 година. Благодаря. Госпожа Калас, която е наш докладчик по единния цифров пазар. Благодаря. Ще продължа казаното от колегата. Въпросът е да имаме наистина координиран подход относно 7, лента, 7, лентата 700 МГц. Има така общо разбиране и съгласие относно сроковете. Но, естествено, някои държави членки се нуждаят от допълнителен срок, защото не, не са достатъчно в а, на равнище, може би може би, но но трябва да видим какво е положението в различните държавни членки. Може би тези, които могат да спазат срока 2020, могат да спазат и срока 2019. Но, разбира се, много ясно трябва да са разписани правилата за отлагане или закъснение така че тук трябва да да запишеме а, много ясно какви са правилата за разпределението на високоскоростните бежични връзки. И мисля, че наистина комисията трябва да бъде много по-активна, за да може да осигури наистина един интегриран подход. Господин Хенкел, аз замествам и нашият докладчик в сянка, господин Башир, който за съжаление отсъства, е каре е настоява на двата основни компонента в предложението на комисията в, и в проекто доклада, и в а, а, измененията. Виждаме, че има известно единодушие между политическите групи. Ние първоначално из, изказах, изказахме своето така съмнение относно ненужните рестриктивни а, правила. Ние не сме а, против свързването на различните услуги, но смятаме, че а, нормативните актове са излишно същевременно. Ние признаваме, че и много вече сме закъсняли с освобождаването на е, честотите. Ако държавите членки имат някакви трудности, законодателството трябва да им позволява известна гъвкавост. Има също така консенсус по основните акценти в този документ, така че смятаме, че ще можем да работим добро сътрудничество с другите политически групи. Госпожа Кумпула Благодаря. Радвам се, че това становище ще бъде готово преди а, международната конференция, защото друг, пред, другите наши партньори и конкуренти са много по-напред от нас. Петък в моята страна, аз всъщност бях в Брюксел, но в моята страна за, заинтересованите страни се събраха с цел да помислят по какъв начин да разпределят частотите и включително и радиоразпръскването и мобилните а, услуги. Тоест, а, по какъв начин може да се излъчва не само а, чрез а, наземна телевизия. Тоест, а, Миналия петък бяха така експериментирани някои нови технологии. Мога да, да ви съобща, че в моята страна спектъра е малък, но доказахме, че може да се използва по-ефективно. Благодаря, господин Гес, който е представител на генерална дирекция КНЕ. Благодаря, господин председател. Добър вечер, госпожи и господа. Нека в началото да благодаря на докладчик за добрия текст, за полезните предложения, които тя направи по-рано. Мисля, че тук има голяма доза обективност. Ще коментирам по-конкретно две теми, споменати от докладчика. На първо място наличността на лентата над 700 МГц до 2020 година и на второ място радиочастотната лента под 700 МГц. Виждаме различни изказвания, свързани с G20, с Олимпийските игри в Токио. Ясно е, че тази част от радиочастотния спектър трябва да стане налична до 2020 година. Говоря за радиочастотната лента над 700 МГц. Ако Европа иска да е водеща, тя трябва да изпрати ясни сигнали, че това ще стане до 2020 година. Важно е да не се бавим. Ние смятаме, че не са много причините, основателните причини за забавяне. Това може да бъде, например, едно непостижимо трансгранично споразумение с трета страна. Чувам, че в някои случаи може да има сериозни основания да се разгледа пътната карта. Пътната карта от своя страна трябва да има ясни основания, в нея трябва да са описани такива основания, защо може да има забавяне. Трябва да се да не се накърняват другите държави членки, тяхната способност за действие. Ако има забавяне, то трябва да е ясно, обосновано. Има страни като Италия, които имат трудности, това беше споменато. Трябва да сътрудничим с онези държави членки, които имат известни трудности. Има примери, между другото, особено по отношение на Италия, по силата на които е добре да се е, подобри е, мултиплекса, както спомена госпожа Тоя е, би трябвало да се закупи съответното оборудване до 2020 година, за да се избегнат е, допълнителните разходи. По отношение на радиочастотната лента под 700 МГц и спускането надолу по веригата, така наречения downlink, ние смятаме, че предложението свързано с така наречения downlink внася необходимото равновесие. Тъй като то дава гъвкавост и задава необходимата насоченост. Много е важно сега да се зададе необходимата насоченост, тъй като ще има влияние върху международната стандартизация. Промишлеността трябва да знае на къде ще върви и Европа трябва да знае какво ще прави не на последно място в контекста на 5G. Чухме за демонстрацията в Финландия миналата седмица. Е, важно е, съответно, да се заправят подобни инициативи, тъй като виждате колко са съществени инициативите, познати като downlink only, или е, само надолу по веригата. Благодаря ви за това изказване, казва председателя от името на комисията Патриция Тоя. Е докладчик, имате повече от 30 минути. Отлично. Госпожа Тоя, благодаря, господин председател. Осъзнавам, че говорих цели 11 минути в началото на дебата по тази точка. Искам да се опитам да отговоря, за да сме готови за проекта на компромиси. В началото един коментар с общ характер. Нека да проявим обективност. Знаем каква е целта искаме да засилим конкурентоспособността на европейската индустрия. Това трябва да стане обаче по такъв начин, че да не стигнем до един неприятен рикошет срещу Европейския съюз. Комисията само преди минута-две говореше за тази промяна, която би следвало да породи иновации и растеж. От друга страна, за възрастните хора може да е трудно. Те може да се наложи да харчат и без това оскъдните си средства, за да бъдат в крак с технологиите. Така че напредъка винаги има и своята обратна страна. Трябва да помогнем съответно на хората, които могат да изостанат. Това имам предвид, когато говоря за равновесие. Когато говорим за крайния срок, нека да си припомним какво ни каза колегата от името на Екара. Всеки трябва да бъде достатъчно оборудван, достатъчно образован и запознат до крайния срок, който сме предвидели. Съответно, времето до крайния срок трябва да се използва максимално. Не искаме да забавяме тези държави, които са готови да действат с по-голяма скорост, но нека да не забравяме от друга страна, че има различни страни в Европейския съюз. Когато казвам и 22 имам предвид, че трябва да има някаква степен на гъвкавост. Всъщност пътната карта ще е основното тук. Не искам някой да остава с погрешно впечатление. 2022 година не е толкова далеч. Това не е чак толкова проблематичен крайен срок. Целта не е да се пречи на някои държави членки. Имаме обаче различни отправни точки и аз мисля, че 2022 би била от полза, що се отнася до пътната карта. Нека да напомня това, тъй като се опитваме все пак да изковем и компромисни изменения. Е, председателя толкова по точка 8, има ли нещо по точка разни, нямаме никакви други въпроси за обсъждане. Десета точка трябва да ви кажа, че следващото заседание ще е на 26 септември 2016 година между 3 и 6 и 30 след обед. Благодаря на всички. Началото беше много добро. Благодаря ти, Патриция. Сега ни чакат още 10 месеца. Без вакансии. Почти без вакансии.